Това също ще бъде утре. И сега стигаме до последният доклад в нашия дневен ред тази вечер, а именно докладът на Граса Мура по многоезичието като преимущество за Европа и не, нашата обща отговорност. Благодаря, господин председател. Редица документи са прияти от е, европейските институции, от е, съвета, от комисията, от е, парламента, от комитета на регионите и така нататък, в които се подчертава, че многоезичието е основен принцип на Европейския съюз. Културното, езиковото многообразие представлява огромно предимство по отношение на нашата конкурентност способност и затова би трябвало да бъде насърчено. Така че езикът е, е съществен инструмент за социално общуване, за засилване на културните, социалните, економическите връзки в рамките на Европейския съюз е, би трябвало да се познават е, колкото е възможно повече е, езици, които се говорят в Европейския съюз, но не бива да се ограничаваме единствено върху езиците на Европейския съюз. Би трябвало да разширим спектъра и да включим и старогръцки, е, латински и е, езици на е, трети страни. Освен това, особено внимание заслужават страните, в които се говори не само един официален език, а в които се говорят два и повече езици. Същевременно особено внимание заслужават и регионалните езици, малцинствените езици. Зелените и социалистите в Европейския парламент е, изготвиха альтернативно предложение, в което те биха желали е, да отпадне този текст, е, но това би ограничило основни права на съществени части от населението на Европа. Става дума най-вече за каталански, за езика, който се говори в страната на баските. А е, езика на баските, каталанския, би трябвало да се насърчават. Това е, бе е, основното послание и в резолюцията, която ние приехме преди три месеца. Защото по този начин само ще докажем на практика, че зачитаме основните права на хората, че зачитаме тяхната независимост и право на самоопределение, тяхната възможност да проявяват своята културна идентичност на 17 февруари ние приехме тази резолюция тук с преобладаващо мнозинство и за това е, настоявам под, да покажем за пореден път, че ние сме хората, които държат на правата на човека и културната идентичност. Е, искам да ви благодаря е, за докладът е, на Васко Мура за многоязичието. Той съвпада с подхода на комисията по отношение на качеството на езиковото обучение, подготовката на преподаватели, нещо, което засяга всички слоеве от нашето общество. Езиковото многообразие помага взаимното разбиране между хората, помага на медиите, помага на литературния превод, помага на контакта ни с трети страни. Споделям гледната точка на докладчика, че многоязичието има голямо влияние върху ежедневният живот на европейските граждани при повишената мобилност и в условията на глобализацията. Трябва да започне обучението на език още от най-ранна възраст. Това трябва да бъде част от нашата политика на многоязичието но изучаването на чужди езици трябва да продължи през целият живот. Това мисля за емигрантите, е, за други, къде, за които езикът е особено важен. Същото е, въжи и за възрастните, които вече по-трудно се подават на обучение, но е необходимо да знаят езика на страната, в която живеят новата техника, интернета, медиите, е, интерактивните е, способи дават е, все по-големи възможности да се приспособят методите на преподаване към специфичните нужди и изисквания на различните групи. Официалните езици на Европейския съюз, регионалните и малцинствени езици и всички други езици в света трябва да бъдат обект на тези усилия. Тези усилия трябва да отговорят на езиковите нужди на нашите граждани. Особено важно е, разбира се, да се изучават националните езици, за да може да се интегрират иммигрантите в съответните общества, те трябва да научат езика на съответната страна. Това, се, това въжи и за малцинствените и други езици. А, радвам се, а, а, че а, а, Парламентът очевидно подкрепя нашият подход към въпроса за многоязичието. Благодаря. По този доклад ще гласуваме също така. А, утре с този начин, по този начин изчерпи, изчерпахме а, дневния ред. Ще продължим работа а, утре, 24 марта, от 9 часа за дета. Ще работим и след обед и вечерта.